Съобщение. Госпожа Франческа Барачуи, е, считана от 28 феврари 2014 година, е избрана за член на италианското правителство. Господин Клаус Хайнер Лейне, е, считана от 1 март 2014 година, е назначен за член на Европейската сметна палата. Поздравявам и двамата колеги за е, избора им на новите постове. Парламентът констатира, съгласно член 4 от правилника за дейността си, че местата на госпожа Барачуи е, и господин Лейне са свободни, считано от 28 февруари и съответно 1 март. На във вторник е, ще подпиша, съгласно член 74 от правилника за дейността на Европейския парламент, заедно с председателя на съвета 15 правни акта. Е, съгласно